Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, до сърдечно добре дошли на заседанието на нашата комисия по култура. Ако нямате възражения, можем да продължим така нашата работа по дневния ред. Не виждам някой да има възражения срещу дневния ред. Тогава преминаваме към точка втора. Е, превод езиков режим. Днес имаме превод от следните езици – немски, френски, английски, италиански, испански, полски, български, унгарски и словашки. И преводачите, това много често го казвам, но пак ще го повторя – се базират на качеството на видеовръзката на отдалечените участници. Затова е много важно вие да спазвате насоките за създаване на добра връзка. Много ви моля, спазвайте, че е, изказвания по телефона не могат да бъдат превеждани, така че могат да бъдат изслушани само на английски язик. Моля всички които се изказват, да говорят на собствения си език, когато е предвиден превод за този език, така че и преводачите да имат шанс да могат в модус ремонт да дадат добро качество. Преводачите предварително ви благодарят за вашето разбиране и сътрудничество. И сега преминаваме към точка Б веб стриминг. Аз искам да ви припомня, че тази среща се е, предава по интернет. Точка С. Решение на координаторите. Решенията на координаторите от 26 октомври 2020 година те е, бяха изпратени на 27 октомври по имейла на всички членове на Комисията по култура. Официално се смятат за приети, тъй като до съответния срок 29 октомври не бяха внесени възражения срещу тях. Сега искам да премина към точка трета от дневния ред. Това е размяна на мнение относно актуалното състояние на програма Права и ценности каква е актуалната ситуация във връзка с тази програма? Тази програма за нас представлява голям интерес, защото тя е част от една по-голяма програма в и за това аз поздравявам докладчиците от водещата комисия, от Либе, госпожа Лиспунки. Искам да я поздравя със сърдечно добра, дошла в нашата комисия. Както знаете, Европейския парламент спрете Спрете, просто, е, просто ви казах добре дошла, само много ви моля, не съм приключила. Както знаем, Европейския парламент и държавите членки в съвета на 10 октомври постигнаха споразумение по следващият е, дългосрочен бюджет, т.е. по МФР и е, Европейски съюз следващо поколение и аз мисля, че въпреки бетото от Полша и Унгария, бюджета ще може да се осъществи в рамките на МФР. На новата МФР са включени 10 програми съгласно споразумението на съвета от 21 юни. Това е много радостен факт. Също и средствата по програма Права и ценности бяха увеличени с 0,8 милиарда, което всъщност разширява нашето поле на действие. Въпросът е как допълнителните средства ще бъдат разпределени по програмата. И е, освен това в Европа се отдалечава чувството за е, принадлежност. Това чувство се чувства повече. Гражданите е, не винаги достатъчно осъзнават ценностите на Европейския съюз и диалогът между европейските граждани със сигурност непременно трябва да се и засили и е, също така настоящата програма е, Европа за гражданите, която е свързана с програмата Права и ценности, дава много голям принос от години наред е, за насърчаване на партньорство между градовете, за дискусии, за срещи и е, разговори по ценностите и структурите на Европа, така че гражданите да се запознаят с тях и да се приобщят към тях. Е, така че мога да кажа, че в миналото с тази програма беше постигнат голям успех. Като Комисия по култура ние имаме интерес програмата Европа за гражданите да получи съответни средства в рамките на програмата Права и ценности и е, това, за да можем да направим следващите стъпки. В тази връзка поканихме госпожа Алис Кункли, която вече поздравих. След това госпожа Даниела Банкие от комисията DG Just. На вас също искам да кажа сърдечно добре дошла. И естествено имаме и нашия докладчик от Комисията за култура за Европа за гражданите. Това е госпожа Когот. Първо искам да дам думата на докладчика госпожа Кунке, след това на господин Кохот и след това на госпожа Ванке от комисията, след което ще имаме време за кратка дискусия и ако всеки спазва регламента за изказване, ще можем да имаме и време за спонтанни изказвания, но наистина само тогава, когато спазвате времето за изказване. Госпожа Кунке, имате думата за 3 минути. Благодаря. Thank you. Thank you, Madam Chair. I was too eager. Благодаря, госпожо председател. Наистина нямах търпение да се изкажа и наистина започнах твърде бързо, но наистина е много важно тази тема да се засегне. Като бивш министър на културата в Швеция, тази тема е изключително важна за мен и знам от първа ръка какво означава това за финансирането на културата в едно общество. И се надявам, че вие споделяте моя ентусиазъм, що се отнася до всичко това и включително за ангажираността на хората. Тук ние уточняваме формулировки за възпоменанието, историческото и нашето общо разбиране за ценностите, включително гражданското участие в Европейския съюз. Надявам се, че ние ще имаме възможност да работим по тези преговори, не само защото по време 2020 година и по време на пандемията COVID-19, но и преди това при върховенството на закона, правата на гражданите, е, гражданските организации, понякога дори самата демокрация е поставена под натиск. Така че съм изключително доволна да науча това, което каза госпожа председателката, че цялостното одобрение на многогодишната финансова рамка води до допълнителни средства за програмата права и ценности. Но дори и а, програмата да няма 200 милиона, които искаше допълнително парламента и общо 1,6 милиарда, все пак ще можем да се справим. Аз самата ще направя всичко възможно, заедно с моите съдокладчици, тези части, които са останали в скоби, да бъдат потвърдени. Като изходна точка ще започна с това, което беше разгледано на първо четене, що се отнася до разпределението между различните линии, линии на програмата, но разбира се, това трябва да се обсъди. С нетърпение чакам да чуя вашите гледища, вашите предложения и също така чакам с нетърпение преговорите с съвета, където ще а, се а, слеем силите си с госпожа Кепи Кайнен и с господин Кохот. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря много. Беше изключително своевременно изказването. Точно на време свършихте. Сега давам думата на колегата Кохот. Имате думата за 3 минути. Заповядайте. Mr. Kohut, you have the floor. Please press the speak button. Is it working now? Уважаеми колеги, уважаеми а, докладчик а, за Европейския парламент, а, вие вече говорихте за гледната точка на комисията в парламента Либе за програмата права и ценности. Искам аз от другата а, от, страна, от наша страна да споделя. Очакването за програмата е да се способства за гражданското участие в а, демократичния живот на Европейския съюз, както и да се повиши у, осведомеността за общата европейска история. Този елемент е изключително важен. Без демократическото ангажиране на гражданите, без тяхното разбиране за изграждането политиката, гражданското общество ще се свие още повече. И в крайна сметка това ще доведе до ам, проблеми за европейския проект. Трябва да разбираме откъде идваме, каква е общата ни история, включително скритите части, на историята. Всичко това е изключително важно за създаването на европейска ам, идентичност и ам, културното, езиковото разнообраз... разнообразие е изключително важно и съм доволен от а, резултата, който постигна Европейския парламент в последните а, преговори. 1,6 милиарда евро, почти толкова колкото поискахме. Важно е, че а, и от а, Будо, Будапешт и Варшава а, е необходимо да се случи нещо, за да се одобри а, окончателно, но а, все пак това е един добър а, финансов пакет. А, радвам се и на потвърждението на докладчицата, че в предстоящите преговори нито обхвата, нито приложеното поле на програмата, нито пакета от финансова гледна точка ще бъдат засегнати. И също така бих искал да подчертая позицията на НП, че в многодишната финансова а, рамка и в годишните програми всичко това трябва да се използва и съответно следва работната програма за а, права и ценности да бъде одобрена в този вид. Благодаря много. Благодаря много, господин Кохот. Сега давам думата на госпожа Банкие. Имате думата за 3 минути. Заповядайте.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 Благодаря. Започвам отново с благодарности за поканата днес и с благодарности за тази възможност да обмени мнения за тази бъдеща програма за ценностите. Искам също така и да ви благодаря за възможността, която ми давате днес да припознаем и да благодарим за изключително важната подкрепа, която Комисията по култура в Европейския парламент предоставя от самото начало на създаването на програмата Права и ценности. Днес ме поканихте да ви дам актуализирана информация и да ви информирам за бъдещите програми за гражданство, равенство и права и също така за състоянието на преговорите по повод на МВФ. И така, първата много важна точка, която трябва да засегна и нашата председателка вече спомена, че тази програма, програмата Права и ценности, е сред така наречените приоритетни флагшип програми, които получиха допълнително финансиране. Ще получат допълнително финансиране в последния етап на преговорите между съвета и парламента. 800 хиляди евро милиона евро, което е еквивалент на 910 милиона евро по текущи цени за, 2000, за следващата година. Така че 643 милиона за цялата програма. Така че и изключително много приветстваме това увеличение, тъй като то ще задълбочи и разшири нашите възможности да укрепим гражданското участие а, на а, гражданите в Европейския съюз, както и гражданските права а, и ценности в Европейския съюз. И тук отново искам да благодаря на вашата комисия за подкрепата. И така, за а, подготовката на програмата, знаете, че в рамките на работата на комисията тази дейност се премести от а, едно в друго а, направление, в друга генерална дирекция и от началото на следващата година програмата за права и ценности няма да продължи като независима програма, Всъщност, програмата European Citizens, Европа и граждани, вместо нея програмата Права и ценности, е предложена от комисията 2018, ще се регрупират дейностите за настоящите програми около европейските ценности, гражданството и правата. Така че тук става въпрос за една хоризонтална характеристика за целия пакет до 27 година, за да се целенасочат, прегрупират различните програми, по-малките да се групират в по-големи. И така, тези две програми, настоящата и Европа за гражданите и новата имат много общи елементи, изключително силен акцент върху гражданите и тясна свързаност с европейските ценности. И заедно смятаме, че те ще осигурят добра добавена стойност на европейско равнище и въздействие. Искам да ви уверя, че бъдещата програма за европейско гражданство права и ценности ще запази а, всички елементи на предшестващата програма. Програмата за граждански ценности и права ще припознае различните специфики и ценности на двете след и програми. Ще има елементи свързани, направления свързани с а, укрепването на гражданското участие, както и други. Другите направления ще са свързани с равноповестопоставеността и правата, европейските а, ценности и заедно тези четири направления ще дадат възможността да стигнем отвъд Европа а, за гражданите и да способстваме за а, различните ценности и права в Европейския съюз. Нека да направя едно обобщение, макар че Европа за гражданите ще престане да съществува като сравнително малка отделна програма. Съдържанието на новата програма ще укрепи нейния смисъл и ще действа още по-засилено. Що се отнася до процеса и следващите стъпки, както знаете, Европейския парламент и съветът постигнаха частично политическо споразумение по програмата през март 2019 година. Какви са основните промени между това първоначално политическо Искам да ви припомня, госпожо Банкие, че вече отвоихте времето си за изказване, така че много ви моля се концентрирайте върху основните акценти, защото иначе просто нямаме време. Благодаря. Okay, I'm, I'm very sorry. I, I... Много съжалявам. Три бележки само ми остават и правя заключение по процеса и следващите стъпки предварителното споразумение, което вие вече споменахте, на 10 ноември, при няколко дни, с важните увеличения в сумите, които описах в началото на своето изказване за така наречените флагшип или приоритетни програми, но нямаме а, единодушие за цялостния пакет. Разбираме, че председателството на съвета смята да приключи преговорите по всички секторни програми, включително и тази до края на годината. И в комисията също бихме се радвали да се постигне споразумение колкото може по-скоро, за да има съвсем лек старт за следващото поколение на европейските програми в следващата година. Така че, нека приключа с моето изказване с благодарности за вашето внимание и е, още веднъж искам да ви благодаря за подкрепата, за това, че разгледахте е, тази програма сега, за това, че винаги сте ни прогле... по е, подкрепили в миналото за програмата Европа и граждани и разчитаме на тази подкрепа за бъдеще. Още веднъж благодаря и съжалявам за това, че по-протяжно беше изказано. Благодаря, госпожо Банкия. Сега ще изслушаме първо председателите на политическите групи за минута и половина. Позволете ми един предварителен въпрос. Предвид многообразието на предишната програма Европа за гражданите е, и новата програма Horizon, е, Мога да кажа, че това многообразие се запазва. Разбира се, ние ще трябва да помислим за съответно финансиране. Ще трябва да помислим и за обхвата на финансиране, с който беше дотирана предишната програма с е, Сигурност трябва да проучим възможностите за подкрепа на партньорствата между градовете, които са сключени в миналото и които са дали много голям принос за доброто разбирателство в Европа. Така че е, мога да посоча, че те и в бъдеще е, ще могат да е, бъдат подкрепени. Сега за НП Петър Полък, минута и половина. Добри вечер, Фрайм. Mr. Pollack, I believe your camera is facing the wrong way. Hallo, wieder. Perfect. Je ma počuť? Dobrý večer. Tak ako moji predrečníci povedali, cieľom programu práva autentik Както посочиха изказалите се преди мен, програмата Права и ценности трябва да защитава ценностите на Европейския съюз, също така и равенството между гражданите трябва да бъде гарантирано от тази програма. Тази програма беше договорена още през предишния програмен период и що се отнася до многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 година, през следващите дни ние ще трябва да да го преговаряме за определени хоризонтални въпроси. Като докладчик Сянка аз ще положи усилия да получим повече средства за тази програма, тъй като тя е от ключово значение, особено в този период, в който ние сме изправени пред големи предизвикателства и свързани с правата в много по-голяма степен от преди гражданите имат нужда да усетят, че са част от политиката. Те всеки ден влизат в съприкосновение с нея и затова гражданите на държавите членки трябва да могат да се срещат, да бъдат в контакт също и в неправителствения сектор. И основната задача тук се пада на образованието, поради което аз ще положа усилия онази част от е, програмата, която е свързана с е, гражданската инициатива, да остане в компетенциите на Комисията по култура и бъдеще. Благодаря. Благодаря на Петър Паулък. Сега за Обнови Европа Радка Максова. Good evening, uh, dear colleagues. Здравейте, скъпи колеги! Борейки се за европейските ценности в международен план, има много граждански организации, които действат на място и които често го правят в доста така враждебни, негативни е, условия – в стремежа си да подкрепяме системно основни заинтересовани страни, като например Асоциацията на гражданите, различните научни изследователски академични институции, тръстове и гражданските организации на местно, регионално и транснационално равнище, ние ще продължим да подкрепяме и да страним тези е, е, без тяхната подкрепа на НПО-тата няма да можем да си свършим работата по основните права и е, върховенството на закона много е, страни, е, които настояват за е, подпомагане на ЛГБТ общността и продуктивните права и за равнопоставено интегриращо образование, наистина тези организации имат затруднения в тази си дейност. Въпросът ми е, макар че бюджет е увеличен за да отговори на порастващите, нарастващите то търсене, което е все по-голямо. Как комисията ще осигури достатъчно подкрепа на организациите на гражданското общество, на гражданското общество за да могат те да оцелеят? Благодаря, госпожо Максова. Благодаря, госпожо Максова. Следващия може да е от ID, ако госпожа Андерсън успее да вземе думата, защото искате ли да вземете думата, госпожа Андерсън? Госпожа Андерсън? Чувате ли ме? Да. Съвсем кратка ще бъде. В този доклад отново е, става дума за това, че трябва да се укрепи демокрацията, което се разбира от само себе си. От друга страна обаче трябва да кажем, че Европейския съюз е, сам за, по себе си е дълбоко недемократичен. Парламентарните права е, на нас, за нас депутатите непрекъснато се урязват. Ние, ето, не можем да е, говорим за мониторинг, не можем да се даваме пленарна зала, не зная кога ще е подходящия момент да е, говорим конкретно за това. Е, по основни неща, е, основни ценности се усеща сериозен дос, е, е дефицит и понякога ми е, се струва смешно да говорим за, за основни права и ценности, след като на правата на нас депутатите биват сериозно урязвани. И трябва да сме честни към, към нашите избиратели и да им кажем, че че нашите заседания са псевдозаседания, е, че провеждаме псевдо мероприятие и наистина не, парламентът не функционира, не работи по начина, по който трябва да работи. Да, госпожа Андерсен, може би е, сега е, тук не става дума за доклада, за програма, и сега това, което се очаква от нас е да се запознаем с е, е, състоянието на преговорите с съвета, не да говорим за положението на парламента. Програмата Европа, Европа за гражданите, да видим каква възможност дава тя за е, гражданите. За... Би трябвало да обменим мнение по новата програма, права и ценности, за времето, в което ние отговаряхме за тази програма, е да направим всъщност равносметка на действието и до сега, така че това не е доклад по правата и ценностите или демокрацията като това. Тази програма имахме от години, но в момента е спряна е, не, още веднъж да кажа, за да не остане, е, няма недоразумение. Да, парламента трябва да отстоява своите права, но това е, трябва да направим всичко възможно, така че всеки в комисията да може да вземе думата, да, да отстоява своите парламентарни права и да действа адек, адекватно. Е, значи, това е внасене на мнения, изменения по доклади и е, всички други елементи от нашата дейност, в, е, за да може в тази комисия да кажем, че въпреки трудните условия и трудните обстоятелства, ние е, успяваме да свършим полезна работа. И следващия оратор от Зелените – Диана Рибаир. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които разказаха как тъкат преговорите и които се ангажират с програмата, мисля, че не се заблуждавам, когато твърдя, че в крайна сметка всички представени тук групи твърдят, че глава 4 от тази програма е много важна. Тук е, Култ има изключителни правомощия и Всъщност това е една от най-важните и най-успешни програми, които изобщо са съществували в Европейския съюз. Естествено, финансирането в миналото е било винаги недостатъчно, но все пак трябва да се инвестира в този проект и трябва същевременно да се насърчава междукултурния диалог. Аз искам да се концентрирам върху член 4 и да задам някои въпроси. Каква роля играем в преговорите ние като Комисия по култура? И Искам сега да се обърна директно към докладчика. Къде всъщност може да се открие този член 4 в преговорите, особено това, което чуваме най-често във връзка с този член? Това, което написахме в Комисията по култура също е важно и що се отнесе до бюджета, това вие го засегнахме за програмата Права и ценности. Тук вече получаваме известно свободно поле на действие в рамките на тази глава 4, предвид имам увеличаването на средствата. Благодаря. Благодаря на госпожа Риберихинер. Сега за ЕКР Андрей Слабаков. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. А, честно казано съм много задачен от енергията, която се влага в тази програма, както и на бю... за бюджета, който изглежда ще получи. Утвърждаването на ценностите не се случва с декрети, нито с държавни, нито с европейски. Така действаха едно време само комунистите, които искаха да образоват населението. Подозирам, че и тук има подобни намерения, да се налагат правилните ценности отгоре и това, както обикновено, е много вредно. Много е вредно за нас като общество. Ценности се подхранват основно с култура и изкуство. Направете нещо да а, мотивираме а, хората да творят, да ходят на кино, на театър, на изложби, на фестивали и а, те сами ще разберат какви са ценностите. За съжаление, култура Може ли да възстановим връзката? Ще може ли да възстановим връзката? Ще може ли да възобновим връзката? Ако не, е, тогава ще дам думата на следващия оратор, Алексис Георгулис е, от ГУЕ. Чувате ли ме? Да. Благодаря, госпожо председател. Е, дейностите по тази нова програма, като в приложение 1, очевидно имат за цел да заострят вниманието на хората към правата, ценностите, равенство, гражданство и така нататък. Културата и творческия отрасъл са пътя към е, постигане на тези цели, защото ние е, имаме най-високия процент е, младежка безработица и е, културният сектор изживява е, сериозни трудности. Същевременно, аудиовизуалните средства се очаква да се използват за заостряне на вниманието към е, тези проблеми. Културните дейности не са включ, включени експлицитно в дейностите на е, програмата, които имат е, право е, на финансиране. А, а, това трябва да се направи. Когато си поставяме, маркираме цели без да предвиждаме средства за тях, това е равностойно на съкръщение в бюджета. Така че много е важно да внимаваме в числата. Трябва да помислим за културни дейности, които имат за цел да се фокусират върху младеща и образованието. Трябва да дадем възможност, да дадем шанс на културата, младеща и образованието. Благодаря, председателката. Благодаря. Сега да дам осново, отново възможност на господин Слабаков, ако може да се възстанови връзката отново. Господин Слабаков. председател. Извинявайте, просто падна връзката. Само да довърша. А, иска да кажа, че за съжаление културата в Европа е на път а, да умре, въпреки че ние имаме огромен творчески потенциал, но както обикновено за този сектор никога не стигат пари. А, ако трябва да цитирам Борис Джонсън, той предложи на всички артисти да сменят професиите. Забелязвам, че някои от политиците в Европейския съюз са на същото мнение. Аз не съм. И затова не съм съгласен да се прекосват пари за подобни несъстоятелни идеи, когато тези средства могат да бъдат насочени към спасяването на културата на Европа, защото това сме ние. Културата, това е Европа. Нямам намерение да подкрепя подобна политика, нямам въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Сега имаме възможност да преминем към спонтанни изказвания. От... Желая ли някой да вземе думата? До момента не. Желая ли някой да вземе думата за една минута? Ако да, натиснете съответния бутон. Виждам, че няма желаящи да участват в процедурата на спонтанни изказвания. За това Още веднъж искам да дам думата на госпожа Банкия за една минута, за да изслушаме нейното становище по този дебат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за интересите, коментари и реакции на това, което казах. Трябва да ви уверя, че успешните елементи от програмата Европа за гражданите, като например е, предоставянето на е, съвети или е, възпоменателната част, която бе създадена от Europe за гражданите, трябва да продължим по тях, защото това се, това се съдържи в предложението на комисията за новата програма. Освен това, е, гражданската подкрепа за едно жизнено е, гражданско, е, за, за жизнеспособните граждански организации в Европа също трябва да бъде елемент от тази нова програма, който трябва да получи допълнителна подкрепа. И освен това, трябва сегашната е, програма за права, равенство е, и гражданство трябва да е, предвидим възможност за нея да се финансират дейности за насърчаване на равенството, върховенството на закона, за борба с расизма и нетолерантност, та трябва да създадем възможност за такива дейности и сега с завишение бюджет това, разбира се, ще ни даде възможност да засилим финансирането на тези дейности в бъдеще. Да, исках да ви успокоя, че тези успешни дейности на програмата Европа за гражданите – ще продължим да настояваме те да бъдат финансирани и дори да завишим финансирането им в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Висконке. За една минута. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ме поканихте. Благодаря ви за това, че имах възможност да чуя цялото разнообразие на вашите мисли и коментари по тази програма. Преговорите ще започнат сега, следващата седмица, заедно с господин Кохот, и аз чакам с нетърпение следващата възможност е, отново да се срещна с вас и да разкажа как текат тези преговори. Благодаря. Благодаря. И сега в заключение по тази точка от дневния ред искам да дам думата на господин Кахот. You, Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Благодаря за вашия принос, мнения, които споделихте. 2019 as to the objective and governance of the citizens equality and values program. Ще защитим позицията си от 2019 година за тази програма. The, um, in the European Union, when some authoritarian governments are testing the resilience Наистина се намираме в положение, което е доста трудно. Някои тоталитарни правителства изпитват а, нашето търпение и съм убеден, че тази програма ще помогне да устоим своите ценности. Благодаря ви много. Благодаря. Господин Кахот, приключваме разискването по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата. Става дума за въздействието на COVID-19 върху младеща и спорта. На заседанието от 1 октомври координаторите от Комисията по култура ми възложиха задачата да задам въпрос с искане за устен отговор и също така да разработя резолюция. Въпросът с искане за устен отговор ще бъде дискутиран по-късно днес в заседанието на координаторите и след това ще може да бъде внесен от името на комисията, за да искаме дебат в пленарното заседание, в което да се приеме резолюцията. В проекто резолюцията който се получи миналата седмица, се подчертава, че младеща и спорта са най-силно засегнатите, едни от най-засегнатите области е, от COVID. И е, всъщност това засяга младите хора в целия свят. Социалната и економическа интеграция на младите хора беше голямо предизвикателство и преди тази криза, а в настоящата ситуация съществува опасност въздействието на пандемията върху младите хора да има много сериозни последици, ако не бъдат взети наложителни и спешни мерки. И е, освен това, е, проучванията показват една тъжна реалност. Пандемията е, доведе до много е, тежки последици за млади хора. Много млади хора е, са несигурни за своето бъдеще, за своето бъдещо място в обществото. Така че всички сфери на политиката трябва да се сътрудничат, за да се сложи край на това развитие. Освен това, пандемията има и много тежки въздействия върху спорта, върху професионалния и върху аматьорския спорт. Особено след като спаднаха силно прикорите, тъй като се отказват спортни състезания или трябва да се състоят без зрители. Всичко това е, има още по-тежки последици и върху любителския спорт, защото много клубове и е, отбори са засегнати. Засегнато е техното съществуване. За това има основания за загриженост, че спорта понася дългосрочни вреди, а това се отразява и върху цялото общество, тъй като спорта изпълнява много важни социални функции, най-вече във връзка с включването, с кохезията в обществото, поради което спортът трябва да бъде подкрепен от нас. Европейският съюз издаде е, някои важни инструменти в тази връзка. Те могат да помогнат в краткосрочен план и държавите членки трябва да насочат тези средства към спорта, за да могат хората там да се възползват от тях. Аз мисля обаче, че това не е достатъчно. Трябва да търсим и други възможности за целево финансово подпомагане на спорта. Трябва да гарантираме необходимите средства да направим анализ на въздействието върху пандемията, върху спорта и младеща и е, съответно да вземем координирани мерки на европейско равнище. Това може да стане, е, да речем, чрез Европейски план за действие или друг подобен инструмент. Уважаеми колеги, след този кратък обзор, по е, темата. Искам сега да чуя какво е вашето виждане по нея. Тук в списъка на ораторите съм включил първо за НП господин Томаш Франковски. W е, imieniu grupy ИПП e chciałbym powiedzieć, że rezolucja ta przygotowana przez... От името на НП искам да кажа, че това становище, е разработено от групата а, култура, Комисията Култ в Европейския парламент е изключително важно. Наистина всички области на спорта са в момента в криза. COVID-19 имаше едно изключително сериозно въздействие върху спорта, професионалния спорт, аматьорския спорт. Всички събития планирани бяха или отменени, или проведени без публика. И сега спортните организации не разполагат с каквито и да било средства. И трябва нещо да се направи съвсем краткосрочен план. Една част от финансовите средства за възстановяване трябва да се заделят за спортния сектор. За съжаление, настоящото финансиране няма да е достатъчно. Ето защо искаме коми... Европейската комисия да анализира всички други възможности за предоставяне на допълнителна помощ от други програми, от Еразъм Плюс, например. Трябва също така да се представи и приоритетно новия план на Европейската комисия в областта на спорта, който ще вземе предвид възстановяването на този сектор в дългосрочен план. Е, Петра Камереверт als nächstes. Благодаря, Петра Камераверт. от групата на социалистите. Чувате ли ме? Петра Камераверт. Моля. So, now, jetzt funktioniert es, glaube ich. Да, мисля, че сега връзката работи, уважаеми колеги. Ако малко по-интензивно се занимаем с... Beschäftigt wird man ja sehr schnell feststellen, wie sinnvoll und richtig es ist, äh, пандемията и въздействието и върху младеща и спорта, ще видим колко е важно да се приемат мерки в тази насока. И ако малко се занимаем с тези теми, ще видим колко дълбоки последици има пандемията върху спорта, но също така и върху младеща. Тук наистина се нанасят много големи вреди и това ще продължи, ако не вземем съответните мерки. Ние ще трябва да внимаваме да не се постигне ефектът на снежната топка и Докладът за европейското сътрудничество във връзка с партньорството като цяло трябва да се възприеме добре и е, всъщност най-голямата загуба е загубата на многообразие, не само в сферата на младеща, но и на проявите, които се предлагат е, за младеща. Е, и в професионалния футбол, например, е много често отразява в медиите и много често губим от поглед другите спортове, пред какви екзистенциални проблеми са изправени, да речем лека атлетика, плуване, хокей или пък контактни спортове като джудо и карате, където треньорите не могат да провеждат тренировки и се оплакват от това и се опасяват, че по този начин много спортове през свободното време просто са застрашени. Застрашено е съществуването им. Същото се отнася и за младеща. Е, в е, моята държава големи младежки организации получиха помощ от организациите на възрастните. Обаче не искам да украсявам нещата. Тук е, има много образователни организации, които са в трудности съкръщава се персонал в тези организации и мога да посоча, че също има проблеми и Младежкия червен кръст, да не споменавам някои екзотични организации, като тази на филателистите. Тук е необходим предимно социален контрол, да речем хората, които се страхуват за своите родители и всъщност спасителните мерки трябва да се концентрират върху съответни структури и е, съответно предлагане, за да може след кризата е, помощта за младеща и спорта да бъде гарантирана. Аз мисля, че към това трябва да насочим усилията си. Благодаря на Петра Камереверт следващият оратор Моника Семелио и искам да посоча, че всъщност за всяка политическа група има само една минута време за изказване, така че много ви моля, не го разширявайте до 2-3 минути. Е, Благодаря много, госпожо председател, уважаеми колеги. Радвам се за тази резолюция, която сме подготвили за младеща и спорта, защото трябва да действаме сега и да помогнем на цялото поколение. Днес, заедно с моята съдокладчица госпожа Камер Еверт, ние подчертахме защо е толкова важно всичко това и в настоящата а, рамка на преговори. Защото младите трябва да бъдат подпомогнати, трябва да имат ориентационни програми, за да могат да намерят професия, а, която истински ги вълнува. Особено социална, социалните. А, групи, които трябва да се е, включат по-засилено, например посредством спорт. Социалният ефект на спорта има голямо въздействие. Много е, екипни спортове в настоящите условия не са възможни, но, например, тренировките по футбол за децата от различни по- а, трудни обстоятелства а, наистина имат голямо въздействие. Още повече, че спорт и, спорта включва и хора с а, увреждания. В много от случаите частното финансиране е отпаднало заради отлагането на параолимпийските игри. Ето защо е необходим по-целенасочен подход за спорта, особено и за от гледна точка на уврежданията и в светлината на новата стратегия за различните възможности за хора с увреждания. Надявам се, че можем положително да гледаме всички да се съберем заедно и ще дойде момента, в който наистина ще можем да се срещнем. Благодаря. Благодаря, госпожо Семейо. Групата Идентичност и демокрация обаче, за съжаление, никой не е заявил изказване. Имате ли за днес говорител, някой, който да се изкаже от вашата група? Не виждам. А, госпожа Андерсън вдигна ръка за една минута, ако обичате. Аз не искам да давам становища в тази комисия. Искам първо да направя правна проверка дали председателят на комисията може да тематизира и да коментира изказванията, така че дали може да прави някакви интерпретации. Изобщо дали това правно е възможно. Благодаря, госпожа Андерсен. Следващият Салима Ембул. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour la présentation de cette résolution sur la jeunesse et le sport. Euh, Благодаря за тази презентация за резолюцията за младеща и спорта. Необходимо е да се предприемат нужните мерки, за да се подпомогнат младите. Трябва също така и е, вече скромните амбиции е, в това отношение които са заложени, да не се прави стъпка назад и от тях. Напротив, да бъдат подкрепени от средствата за преодоляване на последиците от COVID-19. И а, хубав е този ентусиазъм за цифровите възможности. Що се отнася до а, спорта, спорта за всички е важен, а, важна цел – и а, трябва политическа, политиката а, за спорта да бъде а, включваща и да се подкрепят местните дейности за а, всичко, което е в тази област. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо. Сега от е- Екаре има думата. Госпожо председател, приветствам тази резолюция по е, въздействието на пандемията върху младеща и спорта. Макар, че честно казано, младеща и спорта не са едно и също нещо. Има припокриване, но трябва да признаем, че това се отнася до е, всички, не само до младеща. Да изтъкна няколко въпроса, свързани с младеща въпросите отиват по-далеч, е, е, отвъд е, пазара на труда и заетостта. И тук това попада в правомощите на комисията по заетост. Липсват някои важни моменти, именно признаване, признаване на бедността въпреки заетост, бедност сред работещите млади, което, при което COVID увеличава, засилва проблема и рисковете. Много младежи в тези условия въпреки това, че имат някакъв вид работа, живеят в относителна бедност и проблема става много по-сериозен за работещите студенти. И макар, че имаше резолюция за образованието, много аспекти от е, образованието и във връзка с младежите трябва да бъдат е, преповторени в тази резолюция. По спорта отрицателните неща, посочени в резолюцията, са, например, макар че ефекта на, на, на е, COVID е, се, беше пагубен върху много спортове, е, като колективни спортове, все пак той стимулира индивидуалните спортове, и, които стават все по-популярни. И от началото на пандемията хората прекарват повече време на открито и предполагам, че са готови да получат е, някаква насока за това как да прекарват времето си навън по един здравословен начин, може би ще трябва с различни цифрови апликации да им помогнем. Тоест, е, други положителни аспекти е, аз маркирах тук, които трябва също да бъдат споменати в доклада. Благодаря. От ГУЕ никой не, се, не е заявил изказване. Желая ли някой да говори от името на ГУЕ? Не виждам. Тогава ще дам думата на комисията господин Ифлюскек за две минути. Please press the speak button. А. Натиснете копчето за звука. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за инициативата да се, да се приеме специална резолюция за въздействие на COVID е, върху младежта и спорта. Това е вид подкрепа за инициативите на комисията и покана да се действа повече в тази насока. И в двата, двете области, които са е, обект на тази резолюция, е ясно, че COVID-19 се отразява зле. Няма смисъл да повтаряме казаното, казаното до тук. Госпожа Франковска обобщи е, много добре това. Ужасно се отрази това върху младите е, хора, които са най-силно засегнати, тяхното душевно здраве, е, заетостта и така нататък. Спорта също и професионалния спорт не трябва да забравяме. Близо 3% от е, заетостта в е, Европа се пада на спорта и ефектът е ужасен. Има много сфери, в които трябва да се намесим. Имаме Еразмус по отношение на младостта, на, на младеща. Много обаче проекти бяха засегнати. Много проекти по Еразмус – Европа за спорт, там положението е по-различно, но какво може да се направи сега и какво се направи? Комисията вече всичко това, по отношение всичко това, непрекъсно координира на действията в областта на спорта с младите. Четири заседания се проведаха тази седмица или с инициативата на съвета или комисията. Проведаха се проучвания с е, младеща и е, спорта, с комисаря Габриел. Няма да се спирам подробно, защото времето ми изтича, но разбира се, ние ще е, взаимодействаме с парламента, за да финализираме всичко това. И ще се вгледаме внимателно в доброто предложение, което е направено с тези резолюции и което дебатираме днес. Благодаря. Благодаря и на всички колеги, които участваха в дебата и се надявам, че ние възможно най-скоро ще можем да включим тази точка в дневния ред на пленарната сесия, защото аз мисля, че тя е много неотложна. Кризата няма да отмине без огромно влияние върху спорта и най-вече върху любителския спорт. И ние е, тук наистина трябва да направим нещо наистина много спешно, да вземем спешни мерки, за да можем да запазим добри структурите. Искам да кажа накрая, че срокът за внасяне на изменение е петък до 12 часа, както обикновено се прави в такива процедури. Процедурата ще бъде само на английски язик. Измененията трябва да бъдат внасени чрез координаторите, за да можем да приемем целенасочен текст, който ясно да излага нещата, така че много ви моля, внасяйте измененията, които са свързани само с предмета на резолюцията. Аз искам да посоча, че за пленарната сесия ще бъде добре, ако имаме един целенасочен доклад с ясни искания и това ще подобри според мен разбираемостта и е, приемливостта на текста. Благодаря. Сега преминаваме към точка разни. Следващото заседание на нашата комисия ще се състои на 2 и 3 декември. Искам да благодаря на преводачите за тяхната работа. Пожелавам на всички приятна вечер и сега искам да помоля всички. На вас, разбира се, е, пожелавам също приятна вечер и е, още веднъж искам да повторя тези, които имат право да участват в заседанието на координаторите, да го направят. то е закрито както и винаги, така че много моля всички да се изключат от системата, всички, които нямат право да участват в заседанието на координаторите. Благодаря ви.